Добро утро. Моля, заемете местата си. Преминаваме към точка номер 10, економич... по-точно економически диалог и разговор с новия представител на Еврогрупата Ерун Дейзелбум. Той пое своя пост в много труден момент и премина през бойното си кръщение. Всички бяхме свидетели на ситуацията в Кипър, реакцията а, на договорения пакет. А, събитията в Кипър предизвикаха тревоги сред мнозина и в мен самата. И сега бих е, искала господин е, Дейзълбум да ни каже кога е разбрал, че може би ще има проблеми с предложения пакет. Как са стигнали до там, докъдето се стигна? Пресата писа много, но може би ще бъде интересно а, е, да чуем нещо повече, без разбира се да правим лов на вещици. Когато в крайна сметка се договори окончателен пакет, защо не беше проявена повече чувствителност в изявлението към това, което се, това, което се нарича доверието в влог от 100 000 евро. Знам, че може да се нарече данък върху богатството, но в съзнанието на много гражданите имаше много притеснения за това, че може би влоговете им не са сигурни и какво може да се очаква и може би може би щеше да бъде добре предварително да се успокоят духовете, вместо да се изчаква второто изявление. Както и да е, добре е дошъл. Надявам се, че това е само първия от многото диалози в бъдеще и се надявам, че следващите ни срещи ще бъдат в по-благоприятни условия. Сега форматът на тези срещи е следния 10 минути за встъпителни думи от ваша страна. Знам, че не можете да обхванете в тях всичко. След това 5-минутни въпроси и отговори. Апел към колегите, бъдете кратки в въпросите си. Ако въпросите ви бъдат кратки и отговорите ще бъдат кратки, и тогава ще има време за втори въпрос и по този начин ще измъкнете максимална информация от господин Дезаблом. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам сега да си... Спомням си как през 93-та година бях асистент в Европейския парламент. Тази сграда още не беше построена. Нещата изглеждаха съвсем различно. Много се радвам, че съм пак тук в различно качество. Искам да благодаря на Комисията по економически въпроси за дългия, дългосрочният и ангажимент към е, дебата по економическата и монетарна политика. Е, аз съм наясно с това, че вашата комисия изигра много важна роля при договарянето на законодателството, което според мен е много важно за економическата и фискална политика на Европейския съюз. Радвам се, че имам възможност да отговоря на вашите въпроси, но и да чуя вашите съмнения. Еврогрупата се е изправена пред трудни времена. Нашето внимание през последните е, дни беше насочено към реагиране на кризни ситуации. Както знаете, събитията в Кипър е, са в центъра на нашето внимание. Миналата седмица Еврогрупата Еврогрупата постигна политическо споразумение с кипърските власти по основните моменти на програма за адаптация до 10 милиарда 2016 година. Програмата предвижда значителна фискална консолидация, структурни реформи и приватизация и според и би дала възможност на обществения дълг да стане устойчив. Наясно сте с това, че във вторник Кипърския парламент глас, гласува против намерението да се наложи еднократен налог за стабилност в отговор на трудната ситуация в финансовия сектор. Предложението е, дойде в отговор на изключителните обстоятелства в Кипър и степента, до която финансовия сектор ще трябва да бъде съкратен. Сега кипърските власти са тези, които ще трябва да излязат с ново предложение. И Еврогрупата е готова да помогне на Кипър в усилията на страната да направи реформа. Искам да кажа ясно, Еврогрупата продължава да смята, че отношението към дребните вложители трябва да е по-различно, отколкото към големите вложители, да и потвърди, и потвърди, че трябва да бъдат гарантирани всички влогове до 100 000 евро. Знам, че звучи амбициозно в седмица като тази, като нов председател на Еврогрупата се надявам, че скоро ще мога да променя акцента от акцент върху реагиране на криза към структурен дебат за това как да се насърчи растежа и конкурентоспособността в еврогрупата. И това са въпросите, по които искам да разговаря с вас. Да не е, губим от поглед дългосрочната ни цел за насърчаване на економически е, растеж, който създава работни места и запазва економическия социален модел, в който аз вярвам. Мислям, че повечето от нас могат да постигнат споразумение по тези цели. По-спорно е, е това как да бъдат постигнати. Е, една, едно от нашите е, притеснения повечето от нас се притесняват от социалните последици за кризата. както беше казано в годишния преглед на растежа, кризата доведе до трудности за милиони европейци и това е нещо, което никога не бива да, заварям, да забравяме. Но, както се казва вашия доклад, за да се постигне растеж, повишаване на заетостта и запазване на социалния модел, ние трябва да постигнем устойчивост в обществените финанси на еврозоната. Емпиричните данни показват, че високият коефициент дълг към БВП е пречка пред растежа. Всичко това спъва разходите, които могат да насърчат растежа и водят до повишаване на разходите за взимане на кредити. Както каза Европейската Централна банка, ние трябва да се стремим към бюджетна консолидация на... пакта за стабилност и растеж и фискалният договор трябва да останат крегълните камъни на стратегията ни за обществените финанси. Не бива да забравяме, че стратегиите могат да се диференцират само в зависимост от страната, като се спазват правилата на пакта за стабилност и растеж. Държавите членки, които не спазват изискванията, разбира се, трябва да трябва да положат усилия да ги спазят. Това изисква бързо коригиране на прекомерния дефицит. Това е моята цел в Холандия. Прогнозите са дефицита да бъде по-висок от целата, Ето защо приехме допълнителен пакет съкръщения от 4,3 милиар... милиарда през 2014 година бюджетните съкръщения са чужди за всички нас, в които работим в областта на политиката, но те не могат да бъдат избегнати и в крайна сметка мисля, че ще се окажат полезни. Фискалната консолидация е неизбежна и заедно с това е задължително да продължим да осъществяваме структурни реформи, които ще подобрят конкурентоспособността и ще повишат брой на работните места. Ние трябва да насърчаваме новаторството, новите технологии, научно-развойната дейност. Трябва да повишим уменията на европейската работна ръка, за да може, за да може тя да устои на трудната конкуренция от новите економии. Госпожи и господа, кризата подчерта взаимозависимостта на паричния, на валутния съюз. Тя също показа, че е задължително да продължим да задълбочаваме интеграцията на економически и валутен съюз, за да подобрим неговото функциониране. Аз вече се спрях на значението на интегрираната рамка за бюджетна економическа политика, но до изграждането на интегрираната финансова рамка е също много важно. И така, въпросите свързани с изграждането на Банковия съюз са отговорност на председателя на ЕКОФИН, но аз много се радвам, че се постига конкретен напредък в тази област. Споразумение за създаването на единен надзорен механизъм е важна стъпка в тази посока ние предприемаме тези важни реформи в еврозоната и заедно с това разширяването на еврозоната трябва да продължава по отговорен начин. От една страна, нивото на сближаване на държавите членки, които искат да приемат еврото, трябва да бъде внимателно оценено. От друга страна, управлението, което гарантира доброто функциониране на разширяването на еврозоната, не, не тряб, трябва да бъдат безупречни. Независимо от тези приоритети, искам да кажа, че много се радвам, че Латвия наскоро поиска доклад за конвергенция. Това са част от областите, в които аз ще, насърча ще насоча своите усилия. Очаквам да чуя вашите становища и а, въпроси. Благодаря. Това е наистина прекрасно като начало, че спазваме графика, защото така и последващите ще последват вашия пример. А сега давам думата за първите въпроси. Жан-Пол Гозес, от координатор от НП. Благодаря, госпожо председател. Най-напред ми позволете да ви поздравя с добре душа от името на колегите от НЕП и от лично име. Вие напомнихте, че сте бил асистент, тук сега имате друг пост. Надявам се, че няма да забравите какво работата, която сте вършили в парламента. Няма да ви задавам въпроси за Кипър, други ще го направят, само ще изразя съжаление за това, че начинът по който бяха направени декларациите и съобщенията, накараха гражданите да смятат, че става дума за посегателство срещу сигурността на влоковете. На влоговете всъщност става дума за а, данък, удържан при а, източника. Искам сега да ви попитам за това как виждате ролята на Европейския парламент и неговите връзки с националните парламенти. Наскоро направихте декларация в тази насока във вашата страна и бих искал да чуя вашата позиция за това каква роля трябва да играе парламента по въпросите свързани с еврото и също така за начина по който се изгражда сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Благодаря. Благодаря. Според мен много е важно да продължим да укрепваме сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент. Естествено, Европейския парламент е призван да играе е, важна, важна роля в по-нататъчното законотворчество за укрепването на монетарния съюз. Разбира се, много е важно какво се върши в Екофин, в банковия съюз. Всичко това изисква активно участие на Европейския парламент, каквото той осъществява. Същото е, въжи и за националните парламенти. И всякакъв вид сътрудничество между двата вида институции ще помогне и ще усили демократичната легитимност на политиките, които ковем в Брюксел. А, мисля, че може да се направи още а, за подобряване на това сътрудничество на ниво парламентарни комисии, както и на ниво институциите като цяло. Благодаря. Благодаря, Жан Пол. В такъв случай можем да продължим с координатора на, е... на социалисти демократи Елиса Ферера. Благодаря, благодаря, че ни посещавате днес. Позволете да ви приветствам с добре дошъл и да ви пожелая всичко най-добро. За съжаление, обаче трябва да ви посрещна и с една критика. Когато става въпрос за Кипър, това е неминуемо. Трябва да се реши въпроса. Гаранцията на влоговете до, за влогове до 100 000 евро. Това беше единствената надежда на европейските граждани по време на криза. Мисля, че решението взето в събота или неделя, сериозно разклати това доверие до гражданите, то не само на кипърските граждани, а на всички европейски граждани. Искам да ви помоля да разсеете тези притеснения, които се породиха, че въпреки нашите усилия да се създаде един надзорен орган за Европейският съюз, в края на краищата тези въпроси не се решават тук. Всъщност малките вложители ще пострадат, а банките ще спасят големите си вложители, въпреки че именно на тях в голяма степен понякога се дължи разклащането на банковата система. Не бива ли да се въведе поне минимално ниво на фискална на координация. Не бива ли да се борим срещу данъчните обежища, особено когато става въпрос за случаите на изпиране на пари. Това не бива ли да се превърне в основен ваш приоритет по време на мандата ви като председател на Еврогрупата? Благодаря ви, госпожо Ферейра. Аз мисля, че това е основният проблем за седмицата и той а, неотложно ще намери своето решение. Това, което се направи а, след месеци от подготовка, защото а всъщност започнахме да работим по въпроса още от юни, е да се създаде един пакет, който да позволи на Кипър да тръгне на чисто по една устойчива траектория. Трябва да разгледаме възможностите за споделяне на дълга, на тежестта на дълга и а, за а, изгледите за бъдещето, е нещо, което е много важно за Кипър. А, програмата не би трябвало да е в размер на надвишаващ 10 милиарда, тъй като общият кредит на Кипър е много а, важен по отношение на размера си, и за това дали Кипър ще успее да го погаси и да продължи нататък към едно по-възходящо економическо бъдеще. Това е решаващ въпрос. Това означава не повече от коефициент 100 на съотношението на дълг към БВП. Второ, дългът ще бъде преструктуриран така, че да се оздрави финансовия сектор, който да позволи възход, ново развитие в економиката на а, Кипър. Стои въпроса за споделянето на тежеста. Трябваше да поискаме а, и Кипър да даде своя принос а, в размер на около 6 милиар, милиарда. А, в отношение на целия пакет ние внимателно претеглихме къде ще падне тежеста и трябваше да, о, да о, направим така, че а, това бреме да се поеме не само от постоянните жители на Кипър, а и от тези, които не са местно население защото в, банковия сектор има голям дял на влушители, които не са местни хора. А, ние разгледахме също така и въпрос с големите а, депозити на неместни лица. Разбира се, при разпределяне на тежестта трябва да се постъпваме справедливо. А, и а, затова преценихме, че а, тежестта, която ще се поеме от големите депозити, трябва да е по-голяма. По, и настояваме на това. За съжаление, нашето предложение не бе прието от Кипърския парламент. Той сега разглежда альтернативни а, варианти, за да се изгради по друг начин а, структурата за същия по размер дълг. Се надяваме, че този нов начин също ще бъде справедлив и ще разберем какъв е той в петък късно вечерта трябва да има справедливост при разпределението на тежестта, което означава по-голям дял от тази тежест да се поема от крупните вложители, а не и по-малък от дребните. Препотвърждаваме като финансови министри, че системата за гарантиране на влоговете покрива депозити до 100 000 евро а, налагането на, на данък 10% върху влоговете бе та, данъчна мярка. А, разбирам, че още в началото, преди да започнем работата, вашия председател говори за комуникацията и нейното значение. Ние работим активно от петък Разбира се, още има какво да се направи. Трябва да се разясни, че има разлика между този данък върху богатството и, а, и а, това да се пипа а, системата за гарантиране на влоговете, защото системата за гарантиране на влогове е съвсем друго нещо. Тя е стабилна и а, обхваща целият Европейски съюз. Надявам се, ще имаме ново решение, което ще се а, повести през, а, в а, понеделник. Благодаря. Лъв Клинц има думата. Добро утро, господин председател. И аз искам да ви задам два-три кратки въпроса. Първо, според мен Европейският механизъм за стабилност за капитализиране на банките би следвало да прави това единствено ако е гарантирано обратното изплащане. Смятате ли и би следвало също да се финансират по този механизъм банки, които са от системно значение? Смятате ли, че банките в Кипър са от системно значение? В последно време финансовият надзор в Кипър не бе особено строг бе установена една финансова система, която не бе устойчива. Имам предвид ниските данъчни ставки и недостатъчно строгото прилагане на мерките за регулиране. Проблемът не е на дневен ред от юни миналата година. Още през 2011 година Русия предостави на Кипър заем в размер от 2 милиарда и половина евро. Защо комисията вече от толкова време насам не предприема нищо? Защо не взе мерки по-отрано? Знаем, че Русия е инвестирала в финансовата система на Кипър милиарди с двуцифрена стойност. Какво е становището на Еврогрупата? Какво е вашето становище като председател на Еврогрупата във връзка с активна роля от страна на Русия при финансирането на задълженията на Кипър. Е, е, е, Благодаря, господин Клинс. Мога да ви отговоря на немски, но няма, тъй като е прекалено рисковано. Ще продължа на английски. Благодаря ви за въпроса на немски. Продължавам на английски. Част от проблема в Кипър, разбира се, е банковият модел. Криеше се известен риск в начина по който се управляваха банките. Сега банките трябва да бъдат рекапитализирани, трябва да се намали размера на банковия сектор и той трябва да почива върху един стабилен бизнес модел – Заявихме също, че на място трябва да бъдат предприяти мерки, например под формата на разпоредби за борба срещу изпирането на пари. Това е част от програмата ни. Също така трябва да се повишат и редица данъци. Попитахте защо тези мерки ни отнеха толкова много време. Отговорът е дълъг и част от него е, че данъчните политики все още отчасти спадат към прерогативите на държавите членки. Трябва обаче да се направи немалко и на ниво Европейски съюз, за да се справим с този проблем. Съгласен съм с вас, че прекалено дълго изчаквахме, от което проистекоха редица рискове. Попитахте дали Кипър представлява риск за цялата система, като се има предвид настоящата ситуация. и не бих казал липсата на стабилност, но загрижеността във връзка с стабилността на еврозоната, мисля, че трябва да отстояваме целостта на еврозоната. И всякакви разисквания за това има ли системен риск, трябва ли да направим нещо, мисля, че трябва да се отласнем от тях и да се запитаме какво трябва конкретно да направим. Мисля, че в настоящата ситуация определено има риск за цялата система. И събитията от последните няколко дни ясно показаха това, за съжаление. Трябва да изготвим програма, която да неутрализира риска в Кипър. Зададохте ми въпрос и за ролята на руската страна вече е бил предоставен заем на страната в размер от 2,5 милиарда. Установихме контакт с Русия и обсъдихме възможностите за този заем. Какво може да се направи? Може да се удължи срокът за неговото погасяване, може да се намалят лихвените проценти по него дали следва да се предостави от руска страна още един заем или да се инвестира в банките, руснаците заявиха, че не биха искали да предприемат такива мерки. Единственото, с което разговаряхме за тях е заемът, който вече са предоставили. Говорихме за това дали може да се удължи срока за погасяването му и дали могат да се намалят лихвените проценти по него. В момента Кипър води разговори с Русия за това дали Русия не може да направи нещо повече. Ще изчакаме изхода на тези разговори и междувременно подготвяме своя пакет ако руснаците заявят, че могат да заемат на Кипър повече, това няма да допринесе за устойчивостта на дълга на Кипър. Няма да е основа за бъдещо развитие там. Целта ни е да помогнем на Кипър отчасти да се справи с проблемите си, да поеме в финансовия си сектор отново по пътя на стабилността, и устойчивостта. Затова и решихме, че програмата не би трябвало да е на стойност повече от 10 милиарда. Благодаря от името на ЕКАРЕ, господин Епинг. Heel graag eh, welkom heten namens de fractie. Аз също бих искал да ви приветствам в Европейския парламент от е, името на групата е, на европейските консерватори реформисти и е, на белгийската делегация, която представлявам. Вие казахте в началото, че се надяваме, че кризата свършва, но може би кипърците не са внимавали, когато сте го казали, защото Кипър е петата държава, която изпада това положение а, в крайна сметка искам да кажа, че не европейския данокопатец трябва да плаща за спасяването на загазилите в финансово отношение е, държави. А, банковата система. Вие казвате, че 100 е, 000 евро а, не е, са гарантираните влогове на малките депозанти. Но кой иска да се налага този а, а, данък. Вие ли от еврогрупата или а, господин Шойбле, кой беше? А, защото то, вие настояте, че има а, справедливо разпределение на тежестта, но то не е справедливо. Кой го реши. Вие настоявате да се включат по този начин спестителите в поемането, в спасяването на държавата. Може би е малко наивно да се смята, че господин Путин ще, ви, е, ще ги извади от затруднението. Аз имам роднини руснаци и руснаците ги познавам а, Путин ще ви държи на къса а, веришка и ще а, ви принуждава да го молите. Всъщност руснаците упражняват влияние и натиск върху Кипър. Не би трябвало да се пренебрегва това, защото вие, ние сме е, загазили, тук сме се насъдили на паче яйца, руснаците ни се присмиват. Благодаря ви, господин Епинг за въпросите. Първо, вие отбелязахте, че според някой от нас е настъпил края на кризата преди известно време. Аз съм изключително предпазлив и не съм правил такива изявления. За съжаление, последните събития доказаха колко крехка е ситуацията. И все пак, е, според мен, през миналата седмица е, щетите бяха минимални и е, спокойствието на финансовите пазари се възобнови. А, казахте, че нямаме право да спасяваме затъналите държави. Да, вярно е, но имаме и общ интерес. Общият ни интерес е да укрепим еврозоната, да укрепим банковия сектор в цялата еврозона, защото рискът от зараза съществува. Общият ни интерес се състои в това да поддържаме еврозоната като цяло и нейната устойчивост. Не, нямаме поет ангажимент да вадим от затруднението Кипър. Попитахте кой реши да се наложи този 10% данък върху влоговете. Аз като председател на Еврогрупата имам собствени отговорности и представлявам Еврогрупата. Не, не мога да казвам той или тя, а, а ние заедно взехме това решение и ако трябва да персонализираме, тогава това съм аз. А най-важното е, че ние искаме консолидация на, на, на депозитната маса в банковата система. Това е много важно, ако искате да можете да погасите тези средства от 10 милиарда, за които говорихме. Т.е. трябва да има някакъв данъчен приход в целия пакет. Ние искаме този приход да бъде справедлив и да по справедлив начин да поема своя дял от а, това ново бреме. Вие казвате, че не е справедливо, но аз ще кажа справедливо е, защото при по-малките депозити данъка е по-нисък като а, абсолютен размер, отколкото при по-големите. Аз а, бих а, искал да кажа, предвид на това, което очакваме да стане в понеделник, да се измести тежестта още повече а, в посока на големите вложители. Ние сме а, един а, конститутивен орган, който не може да налага никакви решения на никого. За съжаление, а, в медиите след това беше направена тази погрешна връзка между данъка и системата за гарантиране на влоговете която се надявам сега да се разясни и в понеделник се надявам да чуваме едно по-справедливо решение. Благодаря, Шерен. Много се радвам, че сте тук. Ако правилно съм разбрал, вчера казахте, че се притеснявате от а, различията между националните парламенти и Европейския парламент. Аз искам да ви кажа, добре е дошъл в Европейския парламент. Нас ни притеснява а, разликата и споровете между държавите членки Европейския съюз. Виждаме и дебата за Кипър. Това е което искаме да обсъждаме в парламента и председателят в Еврогрупата не може да не се притеснява от този въпрос в Германия тази година има избори, на правителството е много трудно да обясни ситуацията. Като председател на Еврогрупата, вие трябва да се погрижите така, щото възприятията в различните страни, разликата в възприятията да се преодолеят. Не е редно малките вложители да, да дават най-големия принос към а, а, решаването на проблема. Вие като председател на Еврогрупата трябваше да, да го пред, предотвратите, да се наместите. Защо не го направихте? Вие бяхте този, който каза, че дребните вложители трябва да платят 6,7%. Къде сбъркахте е, и какви пуки си извлякахте от а, а, това, което се случи? Благодаря за въпросите. Моите коментари вчера в Холандия действително бяха за Вчера разговарях, вчера направих коментари за демокрацията в Европа, за демократическата легитимност на това, което Еврогрупата върши в Европа. Аз изразих своите притеснения. Казах също така, че за мен това не е въпрос дали парламентите трябва повече да говорят, да имат повече влияние върху взимането на решение. Това разбира се е важно. И вчера казах, е, че съм за по-силна роля на парламентите в взимането на решения. Но това, което исках да кажа е, че това като че ли не помага да се спечели подкрепата на европейците към случващото се в Европейския съюз и аз зададах основния въпрос – как да укрепи, да засилим доверието сред европейските граждани в европейската политика. Вие казахте, че това е дебат между страни. Не съм съгласен. Има дебат между страните. Понякога страните имат различни интереси, тръгват от различни отправни точки но се води и активен дебат за Европа вътре в страните. В Италия, например, Европа беше основния въпрос. В, наш, в моята страна е, Европа също беше сред централните теми. Да, разбира се, понякога има различия между страните, интересите понякога са съвършенно различни. Мисля обаче, че компромисът, който постигнахме, беше компромис между тези различни интереси. Както казах, пакетът беше възможност за устойчив дълг на Кипър. Пакета можеше да бъде по-голям, но нямаше да помогне на страната. Целта беше да се оздрави финансовия сектор. Имаше и сценарии, според предвиждаш много по-радикални мерки. Ние не, не приехме този вариант. Освен това, вие посочихте въпроса за мал... дребните вложители. Казахте, че аз съм сбъркал и е трябвало да спра това решение. Както казах, поемам отговорност. Аз съм председател на Еврогрупата. Но трябва да кажа, че различните интереси в различните страни, мнението на кипърското правителство, което иска искаше да има баланс. В крайна сметка това са факторите, които доведоха до решението, което беше взето. Като председател трябва да търся компромис между различните страни, между различните цели, които си поставяме заедно. Е, и за това решението не беше спряно от мен, дори ако можех да го спра, нека не говорим е, по този въпрос. Е, това е компромис, е, имайки предвид различните ни интереси. И така, от името на зелените. А, е, не отговорих на един въпрос. Господин Ейкхаут попита за репортаж в Financial Times. Това, което се пише там, а, конкретният репортаж съдържа невярна информация. Председателката, аз съм чела нещо различно. Николас. Благодаря, господ... госпожо председател. Господин председател на Еврогрупата, онова, което оказва се, че няма, не е имало план за решаване на кризата и още нещо, което сигурно сте разбрали. Вие, вашето решение за Кипър и а, налога върху а, влоговете създаде общо чувство на несигурност в Европа. Несигурност по отношение на влоговете. Огромна грешка, сигурно сте го разбрали. това резултат на некомпетентност в еврогрупата ли или пък имате някакви други цели? Господин Шойбле каза, че всеки, който инвестира страните си с по-низки данъци и има по-малък, по-слаб контрол, и банките са неустойчиви, възникват проблеми. И господин Шойбле декларира една цела. А именно, откажете се от кипърските банки, елате в Германия. Другата цел е да се вземе почти без пари газата на Кипър и както много от активите на страната. Никой не каза нищо за това. Има страни, в които съотношението дъл към БВП е по-неблагоприятен. Има ли страни, в които има ли други страни, в които влоговете са изложени на опасност? Благодаря, господин Шантис. Според мен особено важно е да подчертаем, че системата за гарантиране на влоговете и гаранциите за влогове до 100 000 евро а, остава непоклатима и не е докосната. Споразумението е факт и то обхваща всички държави. Ако всяка една държава в някакъв момент се направят някакви а, опити да се пипа тази система, а, тогава задължението е на, да, да се компенсират а, а, вложителите в размер до 100 000 евро. А, мисля, че е, когато се погледне економиката на Кипър, неминуемо а, се налага извода, че един пакет от мерки в размер над 10 милиарда евро не би дал никакъв шанс на кипърската економика да се възстанови. Така че от една страна един не много голям дългов пакет, който да дава възможност за възстановяване на е, Кипър и намиране е, на приходоисточник от самата кипърска економика доведе до а, неизменния извод в еврогрупата да се изиска някакъв дял от времето да се поеме от вложителите. Това мога да кажа. А дали съм компетентен или не, а, това е въпрос, който вие преценявате, не аз. Председателската сега а, пак а, на НП. Не, извинете. А, Извинете, госпожо председател, аз съм единственият а, независим депутат. Мога ли да взема думата в това си качество? Да, бихте могли, но не сте изявили това желание предварително. Такава е процедурата. Извинявам се, а, тъй като давахте а, първо на представителите на политическите групи, предполагах, че на мен ще дадете сега. А, да, заповядайте. Много ви благодаря. Ще продължа на холандски. Добър ден на господин Диселблом. Искам да ви поздравя за коража и защото ви чака трудни времена, тия седмици, които предстоят. Искам също да спомена и а, въпроса за доверието. Дали а, спестяванията на хората са на сигурно място и въпросът за а, гаранциите. А, миналата седмица в Холандския парламент вие казахте, че не може да се изключи възможността подобни а, мерки да се налагат и в други а, държави, макар че ситуацията в другите държави не е подобна на кипърската в момента. и това са възгледите на Социалистическата партия в Нидерландия. Но сега в Кипър се говори за възможността да се национализират пенсионните фондове. Това е още по-драматична мярка. А и в другите държави хората, знаете, не могат да пипнат собствените пенсионни а, сметки и средства преди да се пенсионират. А, освен това, вече една седмица банката на Кипър а, замрази а, достъпа до а, вуарите а, на вложителите, за да не допусне изтичането на средства извън а, страната. А, имате, това нарушава а, свободата на придвижване на капитала. Имате ли реакция по въпрос на това нарушение на основните договори? Освен това, предвид положението на Кипър и влиянието на тези пари, които са привлечени от чуждестранни а, източници, а, това пак а, като изказване на господин Шойбле е, противоречи на свободата на движение на капитала. Как ще го коментирате? И а, има също а, опасения, че има а, опити да се изнесат, изнесат капитали от страната. така ще коментирате? Освен това, вие казвате 10 милиарда. А, вие си ги искате тези пари обратно. А, дадохте на Гърция и то повече пари. А, там не въжи ли този принцип? Не си ли ги искате обратно? какво става с, с а, налагането на данъчни правила а, в, а, от Европа. Това не означава ли промяна на а, положенията заложени в, в договора? Председателката, ви изчерпахте почти цялото време за а, въпрос. Да, ще се опитам да отговоря на всичките ви въпроси. Първо, благодаря за това, че мислите за мен. Вие казахте колко натоварен ми е графика. Да, в момента наистина ми е много натоварен, но се оправям. Някакси благодаря, че мислите за това. Второ, неправилно ме цитирате, като това, което уж съм казал в националния парламент, когато се изказа в качеството на национален министр на финансите, социалистите в холандския парламент, ми зададоха въпроса. Извинете, мисля си го на холандски. Е, малко се здравнявам да си го преведа. Но искам да кажа, че ясно заявих, че няма нищо общо с системата за гаранция на влоговете, макар че ми е ясно, че има там объркване. Второ, ситуацията в Кипър е много специфична, с много остри проблеми в финансовия сектор и така нататък. И такъв пакетен подход не е прилаган и няма да се прилага към друга държава и съвсем ясно го заявих. Попитахте дали а, нормативната база, която се активира сега, че вратите на банките са дворни, и ежедневно има а, въз, лимит върху средства, които а, хората могат да теглят от банкоматите. А, казахте, че попитахте дали това не е нарушение на а, това за капиталите, да, движението. Да, благодаря, днеска английския ми не е в добра форма. Но това е, е все пак предвид на всички правни норми, които сме възприели за действията ни в случай на финансова криза. Те в известна степен са европейско законодателство. Кипър, Кипърската централна банка също има средства, които може да активира правни средства, за да се а, затвори временно а, банката в случай на финансова криза, постепенно а, нещата се оталожват и вратите на банките пак ще отворят. Да, защо? Защото имаме финансова програма за решаването на въпроса. Председателката трябва да превършваме. Карен, имаш думата. Да, благодаря, госпожо председател. Не е изненадващо, господин Тайсел Блум, че английския ви сдава багажа, защото тук се превръща нещо като холандски дебат. все пак това е Европейски парламент, да не го забравяме, колеги. А, вие заместихте на поста един опитен председател на Еврогрупата, господин Юнкерк, и а, трябва да вземете като първо решение решение за един спасителен пакет но аз съм убедена, че с чест поемате щафетата и ще е, излезете с добро решение на ситуацията. Според мен едно добро решение на ситуацията не е руско решение, а европейско решение, взето при европейски условия. Трябва да кажа, че много високо оценявам факта, че вие поемате отговорност за пакета от мерки, който не се прие. Защото европейските лидери, виждали сме, винаги махат а, а, вината от себе си, казват, не бяхме ние. А, и за това оценяваме, че поемате отговорност. Това е позитивен знак и ни вдъхва надежда. Искам да попитам за дребните вложители. Може би в правно отношение имате право, че схемата за гарантиране на депозите не е пипната, но обикновения гражданин това не го разбира. Затова искам да попитам как в бъдеще ще се процедира. Ако, надявам се, че няма стигна там, но ако се наложи да се помага на банки, изпаднали в затруднение. Боим се, че за банките рискът е още по-голям. Предвид на обстоятелствата, вие а, казахте, че ще се активира а, механизма за разрешаване на кризи, че ще има интервенционни мерки, но все пак а, има облигационерите. А, те не са длъжни. А, да поемат част от бремето, за разлика от депозантите. Какво ще кажете вие за банковата ситуация? Тази е, седмица се говори за механизма за решаване на кризите. Бих искала да чуя вашия коментар. Благодаря, госпожа Вотман, за въпросите за неуспелия спасителен пакет мога анализирайки ситуацията, мога да кажа, че той а, не бе прият в а, кипърския парламент и сега кипърските органи трябва да ни предложат да излязат на срещно предложение. Дали то ще а, бъде устойчиво, е, все още е въпрос, който а, предстои да намери решение. Трябва да дадем възможност да не притискаме във времето кипърците да могат те да предложат решение, но решението трябва да е в едно устойчиво решение в финансов, економически план и политически реализируемо. Аз не смятам, че пакетът от наш, нашето предложение е а, извън аборда. защото а, а, той е добре претеглен. Всъщност има възможност да се осъществи при добро структуриране на прилагането на този налог върху спестяванията. Сега въпросът е как да решаваме въпросите, когато банките са затруднени трябва да се действа много бързо. През декември на Екофин взехме решение за един надзорен механизъм а, той е готов. А, а, много благодаря за бързата а, ви а, работа, която с която и вие допренесохте, може да почне да действа до една година, а, да се осъществява тази надзорна функция. Второ, имаме нужда от а, единни механизми за решаване на, на банкови кризи в Европа по един стабилен а, начин. И сте права, като казвате, че сега трябва да се спасява положението, но не от хора, които са вложили парите си в акции и облигации. Ако мога да се изкажа в качеството на холандски финансов а, министър. За съжаление имахме проблем с една банка в Холандия и трябваше да а, приложи мерки, при които акционерите загубиха всичко, обесцениха се акциите. Да, права сте, че е, имаме право и на това. Но все още не сме разработили целия инструментариум и съм напълно съгласен, че с инструментите, веднъж подбрани, трябва да се действа много бързо в разговорите а, ние ще а, включим всички тези възможности, така че а, преди лятото да може да е ясно как ще се извърши рекапитализацията. Сега а, Гуно Хоквар от НП, който също така е а, докладчик за, а, по директивата за а, възстановяването. Имате думата. Благодаря. Ясно, че а, ние правяме особено голям интерес към днешната тема. А, и а, също така подкрепяме това, че трябва да се намери европейско, а не руско решение. Но тук не става въпрос само за спазването на европейските норми, а и на, в частност на системата за гарантиране на влоговете, защото ако това се срине, ще има голям ефект върху доверието ни изобщо. Вие подчертавате необходимостта от структурни реформи. Не е тайна, че не сте пръв а, в това и няма да сте последен. А, това е тъжното. А, имам чувството, че а, все едно танцуваме а, а, танц като на лазарки и се молим да завали дъжд. Приказваме но не правим почти нищо. Какво правим за пакта за стабилност? Защото ако се подкопае пакта за стабилност и спадне доверието към него, това означава, че имаме проблеми, но няма а, е, реформи. Затова аз, ваше позволение, искам да кажа нещо и за една по-голяма страна с по-голяма економика. Тя се намира в средата на континента и е, всъщност отлага решението за това как ще прилага а правилата за извънредния дефиницит. Трябва се действа, защото ако не се действа, се подкопава пакта за стабилност. А ние сме инвестирали много в новия пакт за стабилност по отношение на доверието а, но също и с набраната скорост на реформите, защото проблема е, че ако се отлагат тези реформи, ние отлагаме и а, растежа и развитието. С социалните последици, които пресичат от това, които ще бъдат още по-големи. Вие не сте единствен. А, а, в това отношение. Чували сте какво се мисли и какви са критиките за ставащото през миналата седмица? Аз бих казал, че ръководството а, а, което взема решения за по-големите економики, а, носи по-голяма отговорност. Така че искам да а, чуя какво мислите и вие в това отношение в, и във връзка с ставащото в Кипър. Благодаря. Благодаря ви, за въпроса, господин Окмарк, и а, благодаря за доверието, с което а, ме натоварвате и за разправянето за въпроси, които са по-големи и са в най-големите страни в Европа, а, в по-големи економики. Вие казвате, че за да се реши такива въпроси, трябва да се предприемат структурни реформи. Споделям и вашето чувство на нетърпение. Кризата най-малкото доведе до редица промени и структурни реформи в много страни, включително в моята държава, които бяха преди това отлагани нееднократно. Нямах предвид вашата държава. Да, знам, но за мен е по-лесно да се позова на собствена си държава, като за пример. Много от структурните реформи в Холандия бяха отлагани много дълго и един от основните ни проблеми е, свързан с пазара на, на жилищните имоти, който трябваше да се реши преди десетилетие. Това е така в много държави и това не е въпрос да се противопоставят или сравняват северни и южни държави. За това ползвам за пример и моята страна. Това са структурни проблеми, които ние сме отлагали твърде дълго. Финансовата криза обостри ножа а сега да, финансовата криза, надяваме, наистина а, отшумява. Се надяваме, че а, ще отшумят и а, ще отшуми остротата на проблемите. Има много механизми, които те първа ще бъдат изпробвани. А, това са механизми, които а, държавите ще трябва да прилагат и да изискват от другите да прилагат и да кажат, вижте сега, вие не подобрявате вашите а, условия на трудовия пазар и не решавате проблемите адекватно, се отразява на моя трудов пазар и на рисковете, които аз трябва да овладявам какво правите вие на вашия пазар, какво правим ние на... Дайте да а, обсъдим, дайте да видим какви полуки можем да извлечем а, а, съответно от общия си опит. Това е част от пакта за стабилност. Аз ще си позволя все пак да се придържам към моята страна като за пример, а не да даваме пример от онази голяма страна насред континенталната част на Европа. Ако а, държавите, е, ако една държава каже, че не може да а, е, приложи някакви съкръщения, тя трябва да а, докаже защо. Ако има някакви изключителни обстоятелства в економиката, ще трябва а, да а, обясни защо и какво прави, за да може следващите няколко години да се върне в правилния път и а, много обосновано да каже какво прави по отношение на структурните реформи. Това означава, че при лоши обстоятелства трябва да се предприемат някои е, извънредни мерки. А, има убедителни а, случаи в миналото на успехи. За това Би бих казал, че това ще се очаква да се случи още в а, едната година, но а, работата е трудна от залата. И какво ще правите с Франция? Франция, като всяка друга държава, ще се преценява по същите критерии. Дали е изпълнила поставените бюджетни цели за тази година, ако не какво допълнително прави, за да а, може в максимално кратки случаи през следващия период да ги постигне, какво прави а, за структурната а, реформа и така нататък. Това, нещата, които изброих, това въжи за Франция и за всяка друга държава точка. И така, това беше прекрасно обобщение на пакета от шесте законодателни мерки. Сега Едит Гите и Питер Симон, които са докладчици за фондовете за гаранционните схеми. Заповядайте. Благодаря, господин Дисълблом. Парламентът се бори на всички фронтове за истина и за яснота. Потребителите трябва да са сигурни, че това, което е записано на опаковката, действително се съдържа в нея. А това, което днес ни описахте, е опаковка, която не съответства на съдържанието си. Не можем да го приемем. Какво заявихте? Че на опаковката е записано, ще се въведе налог. Да, може това от юридическа гледна точка да е вярно, да не може да бъде оборено. Но какво смятат според вас гражданите във връзка с гарантирането на депозитите на стойност до 100 000 евро? Те не гледат това, което е на опаковката, а това, което е вътре в нея. А какво е вътре в нея? Ангажимента, че ако банките фалират, на гражданите ще бъдат изплатени депозити в размер от 100 000 евро. Вие обаче не спазихте този ангажимент. И какъв извод си извличат гражданите? че не могат да ви вярват. А както знаем, доверието е особено важно. Господин Юнкер, господин Шойбле говориха пред пресата същите неща, които говорите и вие. Казаха, че става дума за еднократни мерки. Имам предвид мерките за спасяването на Гърция. Но тогава инвеститорите не им повярваха. Не им повярваха и гражданите. Нямаше доверие към мерките на еврогрупата, докато не се намеси Марио Драги и не заяви, че Европейската Централна банка ще изкупува неограничено облигации на държавите членки. Ако сега загубите доверието на вложителите във всички държави членки, и Марио Драги няма да може да ви спаси. Господин Юнкер, вие носите отговорността. Не я носят кипърските вложители. Вие лично отговаряте за това да спечелите доверието на кипърските вложители и ясно да кажете на кипърското правителство, че не може така. И иска ми се да ви попитам, защо вашият предшественик Юнкер, защо представителите на Европейската централна банка през цялото време ни казваха, ще трябва да направим това и това за Гърция, за Португалия и така нататък. Като че ли само те знаеха какво е вярно и какво не. Вие искате да си извоювате сега марш за маневра, който излага на риск всички нас, излага на риск цялата еврозона. Нямате право на едно такова нещо. Защо не заявите спрямо Кипър, че крупните вложители, които имат над 100 000 евро, трябва да заплатят своя дял? Хора, които са инвестирали 1 милион в Кипър, днес имат приходи от лихви с 230 000 евро по-високи от съответните приходи в Германия. Много по-високи от приходите от лихви и в други държави. Защо не заплатят сметката именно тези хора, а не дребните вложители? Е, е. Благодаря ви за въпроса. Посъзнавам, че в качеството си на председател на Еврогрупата трябва постоянно да работя, за да си извоювам доверието на гражданите. Единственият начин политиците да си извоюват доверието на гражданите е да им гарантират истинност и яснота. Това споменахте ви, цитирам ви. Напълно съм съгласен. А какво бихме направили, ако кажем истината и я заявим ясно спрямо Кипър? Би трябвало да кажем, че Кипър има нужда от програма за подпомагане. Би трябвало също да кажем, че Европейският съюз е напълно готов да предостави помощ, но за да бъде тя устойчива и Кипър трябва да понесе част от тежеста. Как можем да постигнем това? как могат кипърските граждани да понесат тежеста по един справедлив начин. Ако искаме да постигнем справедливост, то трябва да кажем, че крупните вложители трябва да заплатят повече от древните. Разгледахме всички видове данъци, които могат да бъдат включени в пакета от мерки. Програмата предвижда да се увеличат някои данъци и това увеличение засяга най-вече гражданите на Кипър. Затова мисля, че трябва да се изиска да заплатят своя дял и онези вложители, които не пребивават постоянно в страната. Имаше въпроси и за структурирането на този налог. И разбирам вашето критично отношение, но дали ще вземем решение след месец или след два, то трябва да бъде подкрепено от всички държави членки, не на последно място и от Кипър. Казахте, че не бива да си осигуряваме марш за маневри, но не можем да действаме иначе. Това не е възможно нито в съвета, нито в еврогрупата. Необходим е марш за маневри. Да, искаме да вземем решение колкото се може по-скоро и искаме то да е колкото се може по-справедливо. Думата има първият заместник председател на комисията и член на НП, господин Пабло Залба. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че най-тежкият период на кризата вече отмина, благодарение на жертвите и усилията на много европейски граждани. Обеден съм, че сега разполагаме с инструменти, например, на ниво Европейска централна банка, които могат да ни помогнат. Нямахме такива инструменти преди години. Мисля, че сега трябва да преминем през бурята. Няма да има много отрицателни ефекти в дългосрочен план. Трябва приоритетно да предприемем действия за растежа и заетостта. Както каза господин Хакмарк, държавите членки трябва да започнат реформи. Някои държави членки все още не са започнали, но други положиха огромни усилия за преструктуриране. Това е едната възможност за действия в отговор на кризата. Другата възможност е на ниво еврогрупа – какво ще предприемете, за да гарантирате устойчивост на публичните финанси и да стимулирате растежа и заетостта? Това е първият ми въпрос. Вторият е свързан с Банковия съюз. На два пъти казахте, че трябва да изградим втория му стълб, а именно механизма за оздравяване. Съгласен съм с вас. Може би положението в Кипър би могло да е стимул да постигнем напредък по втория стълб на Банковия съюз. Третият му стълб би бил съвместният фонд за гарантиране на депозитите. Благодаря, господин Залба. Съвсем правилно казахте, че сега имаме много повече инструменти, отколкото в началото на кризата. И не бива никога да пропиляваме шанса, който ни дава една криза. Мисля, че Европа сега разполага с много повече механизми, много повече инструменти за справяне с проблемите. Споделям вашата надежда, че ще се предприемат бързи действия за справяне с кризата в Кипър. Основният ви въпрос бе каква стратегия ще приложим за стимулирането на растежа и заетостта. дългосрочен план, според мен, е важно да работим за преодоляването на уязвимостта на немалко национални економики. Правилно казахте, че в доста държави бяха предприяти много активни действия. Испания, Италия, Португалия, Ирландия. Там бе извършена огромна работа, за която бе заплатена много висока социална цена. Нещо, за което трябва да сме благодарни Уверен съм, че конкурентоспособността на тези държави се повишава с всеки изминал ден. Това е много важно с оглед на растежа и съетостта. Убеден съм също така, че всички заедно трябва да работим за модернизиране, повишаване на ефективността на извършването на разходи, както на ниво европейски бюджет, така и на ниво национални бюджети. Бюджетите трябва да са насочени към новаторство, към развитие на образованието, така че младите хора да получат добра квалификация, да имат възможност за развиване на практическите си умения и на професионалните си умения. Затова и Европейският съвет постави сред приоритетите си заетостта сред младежите. Мобилизирани са средства на национално и на европейско ниво за повишаването на възможностите за младите хора. Вторият ви въпрос бе свързан с Банковия съюз и механизма за оздравяване. Ако въобще са ни необходими повече стимули да работим по-бързо и по-усилено, мисля, че Кипър е един такъв допълнителен стимул – За да гарантираме устойчив економически растеж в Европейския съюз, обаче ни е необходим Европейски банков съюз. Напълно съм убеден в това. Банките трябва да бъдат укрепени, трябва да бъдат укрепени балансите им, трябва да бъде засилен надзорът, ще трябва да се въведат и механизми за оздравяване, от които да се възползват банки, изпаднали в затруднение. Необходими са ни и инструменти за рекапитализиране. И накрая трябва да работим и за въвеждането на европейска система за гаранции. До момента в целия Европейски съюз се гарантират само депозитите до 100 000 евро, но държавите членки трябва предварително да осигурят необходимите средства, за да могат да направят изплащанията в момент на криза. А в момента положението е много нестабилно и трябва да работим усилено и в бъдеще за да си спечелим доверието на пазарите и на гражданите. Това е много важно. Господин Ван Гог, от името на социалистите. Добро утро, господин председател. Добре дошъл в Европейския парламент. Води се един теологически дебат по ситуацията в Кипър. Дали става дума за поставяне под съмнение на гаранцият, гарантирането на влоговете, удържането при източника и свободата и финансовата свобода. Сега искам да ви попитам дали са се допитали до вас, доколкото разбирам, са ви информирали едва неделя вечерта. Вторият ми въпрос е дали този дали това повдига въпроса за управлението в еврозоната? Има ли други препоръки за Кипър, освен на приватизацията? Предвидени ли са това, което наричаме макроусловия? Разполагате ли с документи, ако бъде въведена тази обвързаност с макроекономическите условия, според мен това ще предизвика проблем за легитимността сред гражданите, тъй като те са настроени скептично към легитимността на съвета. И сега, дали тези макроекономически условия трябва да се управляват на, на междуправителствено ниво или на, на общностно ниво? От наша страна ние водим дискусия по създаването на парламентарна структура, която да разговаря с Еврогрупата. Какво мислите за тази инициатива и какви взаимоотношения ще имате с Европейския парламент? Благодаря ви. Няма да навлизам в богословския дебат, който, както го нарекахте вие, смятам, че достатъчно беше казано. Първият ви въпрос е дали е, е дали е би са се допитали до комисията, тъй като това дума за свободно движение на капитали. Да, винаги се търси мнението на комисията. Единственото, което мога да кажа е, че не получихме а, неблагоприятен съвет. Ако имаше а, заключение, че е, има противоречие с европейските закони, винаги щеше да стане някой да каже, не, това не може да стане. Така че е, тази проверка винаги се прави. Що се отнася до обвързаността с макроекономическите условия, дали е, се и дали тук се прилага между правителствения принцип или общностния, не смятам, че сред държавите членки има огромна подкрепа за идеята за съвместно взимане на решение в тази област. Диалог, да, винаги съм готов да разговарям с парламента по въпроси, които са в дневния ред на Еврогрупата. Аз съм за диалог в смисъл на е, събиране на едно място, комисиите и парламента от държавите членки, за да се обсъждат е, въпросите на макроекономическите условия. Това е моят отговор. Председателката, сега преминаваме към Маркус Вебер. Той е, е докладчик по директивата МИФИТ. Благодаря. Нямах намерение да говоря за директивата. Господин Дисълблом, какво всъщност предприехте? Предприехте, причинихте две неща. Първо, огромна загуба на доверие в Европа, тъй като както да накоплаците, така и дребните вложители явно трябва да заплатят сметката. Второ, санкционирахте бизнес модела, който се прилага в Кипър, вместо да вмените тежеста на онези, които най-много са се възползвали от него. Вместо да направите това, вменихте бремето на дребните вложители. Не направихте нищо за промяна в бизнес модела на Кипър, който доведе до настоящата криза? Какво ще направите така, че Кипър в бъдеще да се развие в рамките на една устойчива конкуренция в еврозоната и в целия Европейски съюз? Какво ще направите, за да не продължава да бъде той една огромна машина за изпиране на пари? Това именно доведе до краха там. Uh, Благодаря. Вие говорихте за огромна загуба на доверие. Има един дебат, който започна този изминал от събота и неделя за бъдещето на а, гаранционната схема и какво ще стане, ако тя срути а, доверието изобщо в финансовите пазари дебатът, който аз проследих, бяха по, беше по остър, отколкото реакцията на финансовите пазари. Така че през изминалите няколко дни се доказа, че пазарите проявяват повече доверие, отколкото ние като хора, които куват политика, очакваме от тях. И така, може би по отношение на дебатите, прав че трябваше по-ясно да обясняваме и да повтаряме това, че има разлика между този данък и гаранционната схема, но аз не смятам, не споделям вашия анализ, че сме загубили голяма част от доверието. А, мисля, че е, не е правилно да се смята, че факта, че ние помагаме на Кипър, е, означава, че подкрепяме бизнес модела на, на, на банките там. Ние се съгласихме да се затегне много а, контрола върху изпирането на парите. А, това е ситуация, която предполага не само да се търси отговор на въпроса дали правилно нормативно уреден този въпрос и дали се прилага, а, а въпросът е дали практиката е правилна или не. А, на второ място, програмата включваше смяна в а, структурата на данщото облагане и а, на бизнес модела. А, Трето, в резултат от този предлаган от наш пакет ще бъде или би бил, или надявам се ще бъде, е намаляване на, игра, на размера на банките в банковия сектор. Защото ако стигне до фали, това ще е, е много сериозен удар върху националната им економика. Така че смятаме, че финансовите услуги в Кипър трябва да се възобновят, да бъдат не толкова крупни, а да се спазват много стриктно изискванията и да не се допуска изпиране е, на пари. Извинете, имаме още една минута. имам едно малко въпрос, че Ако сте прав. Добре, че пазарите така са ви оценили. Ако дойдете в мой избирателен район, не банките, не финансовите пазари, а хората ще ви съдят, защото това са хора, които губят затруднени си си плащат ипотеките, сега губят и депозите си, как го приемат нещата финансовите пазари. Това не е моя работа, но за мен е важно как го приемат хората в избирателния ми район. Искам да кажа, че огромният дял от депозити в Кипър не са на физически лица, а на инвеститори. Това първо. Второ, съгласен съм, че трябва да търсим решение, което да е по-справедливо. Казвал съм го веднъж и се надявам, че предложението, което ще дойде от страна на Кипър, ще бъде организирано в тази посока така че е, видяхме, е, надяваме се да се получи добра вест в петък и в бъдеще. Благодаря. А, сега гледам а, е, списъка на резервните а, записали се с, с въпроси, така по два въпроса. Ти Спърман от Социалисти демократи, след това в, от госпожа Краца и след това отговори на двата въпроса. Радвам се, че сте тук. Дори само заради това, че вие демонстрирате на служителите а, в Европейския парламент, че и като свърши а, стажа им или работа им като асистенти тук а, няма да свърши света. Ще имат светло бъдеще. И така. А, огромна е отговорността на Европейската централна банка, която те трябваше да поеме през изминалите няколко години, заявявайки, че еврото ще пребъде въпреки всички финансови разходи, свързани с това какво се прави, за да се намали натиска върху ЕЦБ, да се намери друга дефиниция за, за, за значението на думата солидарност в отношенията в еврозоната. А, дали в гледна точка на еврогрупата това, което се прави от ЕЦБ е достатъчно. А, също така ползвам за повод изказването на колегата за е, изпирането на парите и сравнението, че Кипър е като перална машина. А, да, а, е, говори се, че в Кипър има много изпиране на пари, но какво ще кажете за укриването на данъците? И това е проблем, който а, е, върлува в цяла Европа, а, не само в а, Кипър и руши финансовата система. господин председател на Еврогрупата. Аз съм гъркиня, но няма да говоря за проблема на Кипър. За него достатъчно, смятам, е, бе отделено време в депаза. Аз ще, е, дебата ще говоря за отношението между север и юг, център и периферия в еврозоната. Тези е, различия се увеличиха в резултат на финансовата криза. Това е, се обсъжда пространно в Европарламента. Неодавна е, изслушахме господин Драги. Той ни предупреди. Той говори за разликата в производителността и е, в е, е, себестоеността на труда в различните части на еврозоната. А искам да кажа, че малките средни предприятия, които се надява да на растеж, се, а, са натоварват именно от тези а, а, големи разлики в еврозоната по отношение на а, разходите за привличане на капитал и на ползване на кредити. А, знаете ли, че това е проблем в еврозоната? Имате ли стратегия по него? на какво се опира тя, какво смятате по въпросите свързани с финансовата консолидация в различните страни. Тези програми за финансова консолидация отчитат необходимостта от признаване на различията между севера и юга и решаването благодаря ви. Има много разлики наистина в Европейския съюз. Някои минават по оста север и юг. Финансово-економическа криза е ясно открои този а, вид а, различия. Мисля, че това, което подчерта Марио Драги, бе, че за Европейския съюз като цяло, както и за еврогрупа, еврозоната, е важно да, е, да признае, че за да повишим своята конкурентоспособност, трябва да повишим производителността на труда и да намалим себестоиността на труда. А, аз лично смятам, че това не е въпрос, който стои пред държавите, в зависимост от това дали са в северната или южната страна на Европа, а въпрос, който стои пред всички държави. А, с пълна сила стои пред страните в централната част на Европа и с пълна, стои, е, с пълна сила стои в е, Нидерландия. Програмите е, за финансова консолидация, които бяха необходими за решаването на кризата в различните страни, също до, пренесаха за този въпрос е, за производителността на труда и за себестоиността. Ако е, погледнете данните в много страни, бързо се увеличава производителността и а, факта, че е, се премества производства от север на юг. Хората може това да не им харесва, които живеят на север, но това е факт. Има а, е, производствени мощности, които се преместиха в Испания. И сега понякога има такъв дебат е, дали севера да не се кротне малко по отношение на експортната си активност, експанзия и а, производителност, за да даде възможност на юга да навакса. Аз мятам, че нашата отговорност в международен външно-търговски план нараства. А, ако обърнем толкова внимание на, на вътрешното балансиране в Европа, ще се пропуснат много възможности за износ извън Европейския съюз. А шансовете за постигане на растеж и развитие са именно в другите части от света в момента, където може да се изнася и инвестира. И ние като европейци трябва да се възползваме от това да а, постигнем, а, да се възползваме тези възможности за растеж, всички ние, тогава можем да а, направим това и за целия Европейски съюз. Когато говорим за конкурентоспособност на Европейския съюз, а, едно минус едно не означава нула. А, извинете, вашия въпрос а, не отговорих а, напълно. А вие попитахте за връзката между а, а, отговорността на ЕЦБ, дали ЕЦБ не поема твърде голяма отговорност през сегащата криза и отговора ми би бил, че в момента това е неминуемо. Но при една а, ситуация на по-добро финансово здраве след финансовата криза, разбира се, а, програмите на ЕЦБ трябва да а, бъдат намалени като финансов ресурс и ЕЦБ ще бъде първата, която ще признае тази необходимост. ЕЦБ е, игра изключително градивна роля в а, момента. ние сме удоволни от а, тази роля. От страна на политиката и държавите в Европейския съюз като цяло смятаме, че има а, още инструменти, и има а, за в бъдеще по-добри начини за справяне с кризи. По отношение на данъчните, на, на укриването на данъци и изпирането на пари, съгласен съм с вас, с вас, работата в това отношение всички държави да действат едновременно и заедно, защото става така, че данъчният режим се превръща в въпрос на конкурентно преимущество и съперничество между държавите. Има още въпроси, които се отнасят към вас в качеството и на министър на финансите, едва ли не. Да, знам. И за това говоря максимално искрено. Най-важното е Европейския съюз и еврозоната да действат, решавайки въпросите заедно. София има думата. Благодаря, госпожо председател. Като либерал искам да ви приветствам тук. Радвам се, че сте тук. Се надявам в бъдеще да ни навестявате често. Имам три въпроса. Много говорихме днес за Кипър, но се говори, в медиите се пише, че и други държави също а, са се подредили на опашка, а, защото също в тях има системен риск. А, не знам дали веднага може да ми отговорите на този въпрос, просто ми е любопитно. Второ, а вие казахте, че ще се намери европейско решение. Знам, въпреки спешността на ситуацията, струва ми се, че националните правителства ги занимават повече националните им електорати, отколкото тези общи въпроси. В момента сме в една ситуация, където има постоянна криза, която трябва да се управлява за паричния и валутен съюз, как ще насърчите държавите членки да поемат своите отговорности в това отношение. Освен това, Говорих, е, се говори миналата седмица, че, сте поставили, че има някакъв ултиматум поставен на, на Кипър, е, който трябва да се реши другата седмица. Как ще коментирате? Има, други, е, има ли други държави, които са в затруднение и, представляват системен риск за еврото? Аз няма да коментирам това. Смятам, че еврозоната се движи към период на по-висока стабилност и трябва да действаме с максимална бързина, задействайки всички необходими механизми за по-добра координация на економическата политика а няма да разглеждам анализи за евентуални бъдещи рискове. А вие казахте, че въпреки кризата националните парламенти се занимават повече с собствените си електорати, отколкото да решават проблемите. Това е перифраза. А, мисля, че за политиците национални или на европейско ниво винаги трябва да се прецени какво е правилно и какво е необходимо и трябва да го обясните на а, електората, защото няма инак да сте дълго избранник на народа а, и а, след това, това, което и да направите, няма да а, оцеле, защото следващия, който ще ви смени на поста, ще промени политиката радикално. Така е а, важно да не забравя, че в нашия случай господавателите са народите и ако понякога се избързва, все едно, както в Холандия казваме, че се пререждаме на опашката, а това не е приемливо. И така, да, ние искаме да се действа бързо, понякога не се ще да, сме, да се действа по-бързо, отколкото реално става но този общ проект за банк, за, в областта на банките, което е, беше най-големия в момента а, проект в Европа. А, да не забравяме, че стигнахме на Екофин до съгласие да се положи първия а, камък в основите на изграждането на общата банкова система и да не е прибързваме като а, майка си. А мога ли аз да се включа с една оговорка? за, защото говорихме и за ЕЦБ и така нататък. Чухме, че по време на разговорите е имало заплаха от задействане на механизмите, свързани с, с ликвидността в екстрени ситуации. После ЕЦБ каза, че ЕЦБ е, каза, че винаги може да е, осигурява ликвидност. Това успокоило ситуацията. За това е, какво може да се каже с този ефект на йо-йо? Непрекъснато се отправя такава заплаха за ликвидност и после тези опасения се успокояват. Благодаря за въпрос. Аз не смятам, че ЕЦБ използва заплахи. А ЕЦБ осъществява това, което е включено в правомощията й ресурс може да се предоставя само на банки, които са платежоспособни. Ако банките са в много сериозно финансово затруднение, тогава трябва да има поне възможност в най-близко бъдеще да се рекапитализират банките, за да могат да се оздравят и изправят отново на крака и да бъдат сигурни и безопасни а, ЦБ, съгласно правомощите си, има а, независимост а, и а, в а, това отношение да преценява дали да предоставя такава подкрепа като кредитор от последна инстанция. Те имат про, а, в ЕЦБ програма и а, решават дали да предоставят а, ресурс за ликвидност а, по своя преценка. Така че а, в този случай, когато става въпрос за Кипър, трябва много скоро да стигнем до разбирателство с кипърското правителство. И това е удачен пример. Благодаря ви много. дълго беше и доста, бих казала, че трудно изпържихме ви тук при първото ви появяване в нашата комисия. Ще се надяваме да видим отговорите много скоро и ви пожелавам успех до скоро. Така, Работата на комисията ще продължи с гласуване, а, с кратко прекъсване, докато а, бъдат а, предоставени списъците за гласуване и неучастващите в него напуснат залата. Сега трябва да гласуваме. Моля, заемете местата си. Благодаря ви. И сега точка 11. Консултативния комитет. Представител на Европейския парламент в Европейски статистически консултативен комитет. Въпросът възникна, когато беше създаден Европейския статистически консултативен комитет в миналия мандат. Аз бях първия представител на Европейския парламент. След това на мое място дойде Едвард Сиклуна, който сега е министър. И опасна е тази длъжност. Предлагаме Лиам Нуангок. Имаме един кандидат и предлагам това да, утвърждаването му да стане с ръкопляскане. Внимавай на къде се запъти, Олием. Заповядай, Олием, за малко. Искам само да ви благодаря за оказаното доверие. То е много важно за мен, тъй като Европейския парламент трябва да може да следи за надежността на статистическите данни. Това е в центъра на доброто економическо управление на Европа. И аз ще положа, ще полагам всички усилия и от ваше име. Благодаря. Но много интересни неща може човек да научи по време на тези заседания. Преминаваме към точка 12 директивата за предприятие за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа. Сега пробно гласуване. 29 за, 1 против и 8 въздържали се. Жан Пол. Нямаш карта. Още един ще трябва да добавим, ще трябва да ни сигнализираш. Има ли някой друг без карта? Само един непослушен координатор. Не съм сигурна, че кредитната карта върви тук, Жан Пол. в финансовата комисия човек може да си помисли, че може да си купи гласа. Не, не може. Хайде да започваме. Anyway, um, И сега гласуваме. Първо, гласуваме първо за възнагражденията компромис А. В две части. Първа част. Против. Въздържали се. Първата част се приема. Втората част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 22 за, 16 против. Приема се. Втората част се приема. Девето изменение. А, не, не. Отиваме на компромис Б Кой за? Против, въздържали се, приема се. Компромис С. В две части. Първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да видим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, 22 против. Компромис Д. Кой за? Против. Въздържали се. Приема се. 22 Второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Измерение 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. А да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Нормално е да се очаква за компромис. Компромис F. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега устно изменение от мен за включване на стандартната формулировка за таблиците за корелации, за, против, въздържали се, приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис G. За, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение. За, Против. Въздържали се. Нека да проверим осмо изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 21 на 19. Сега гласуваме текста с измененията електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 31 за, 5 има против, 5 има въздържали се. Гласуваме законодателната резолюция. Всички ли гласувахте? Резултатът е същия 31 за 5 има против 5 има въздържали се. Сега докладчикът иска ли да започне преговори за приемане на текста на първо четене? Аз бих казал, че не беше лесно да постигнем този резултат. Всеки, който иска да отидем в пленарна зала, да отидем. Ако има консенсус да започнем преговори с съвета, да ги започнем. Мнозинството накрая беше много категорично. Оставям го на депутатите. Съветът все още не е дал съгласие и от демократична гледна точка все още имаме време. Тук, се, тук ми казват, че ирландското председателство ще започне преговорите през април, за да се договори общ подход. Въпросът е дали искаме да внесем този документ за гласуване в пленарната зала. Аз съм готов да седна заедно с докладчиците в сянка и да намерим решения. До пред няколко дни постигнахме, успяхме да постигнем няколко решения. Ако някой поиска ясно да внесем доклада за гласуване в пленарната зала, аз съм съгласен. Волф казва, и аз съм съгласна с него, че все още има някои модификации, които трябва да бъдат направени. Нека да представим за гласуване в пленарната зала.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 Компромис Б латинско за, против, въздържали се, приема се. Оригиналният текст на точка 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Не бях много концентрирана, ако трябва да сме честни. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис в латинско. Компромис в латинско за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Оригиналният текст на точка 5 за, против, въздържали се, приема се. Трето тире точка 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ге латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и латинско в две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се.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 Можем ли да гласуваме всичко анблок до съображение Б латинско? Не, съображение С латинско. За, против, въздържали се, приемат се. Мисля, че гласувахме и по съображение С. Изменение 1. Добре, за. Против въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Съображение Е за, против, въздържали се, приема се. 5 за. Мисля, че не гласувахме по 3. Да, права сте. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за,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 Всички ли гласуваха? Липсва още един глас. Край на гласуването. 35 гласа, извинете, 36 гласа против, за, един против, трима въздържали се. Благодаря. Okay, I'm Опасявам се, че трябва да ви кажа, че следващата ни среща е на 26 март в 9 часа. На същия ден ще продължим работа в 3 часа. Няма запланувани заседания на комисията ни за идната седмица. Мисля, че ако възникнат спешни случаи, ще е добре да организираме заседание с превод. Ще ви информирам колкото се може по-скоро. След март следващото ни заседание ще е на 11 април. Ще очакваме информация за това какво ще стане с следващото ни заседание идната седмица.